Колеги, след е, няколко секунди започваме гласуването. Моля, ако нямате карти за гласуване, е, дайте ми сигнал. those colleagues who weren't here this morning, welcome back after some... За тези колеги, които не бяха тази сутрин, ще кажа добре дошли след летната вакансия. Имаме един член, който няма карта за гласуване. Няма други. В такъв случай колегата, който беше без карта, вече се е получил. В такъв случай, колеги, моля, вземете местата си. Нека да започнем електронното е, гласуване за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Имаме два списъка за гласуване. Е, един за становището и един за измененията към бюджета. Започваме с е, списъка за гласуване а, по становището. Това Становище е, изготвено от госпожа Малковей. 66 е, са е, измененията. 64 са е, внесени, включително включващи 13 пилотни проекта и подготвителни дейности. Искате ли да кажете няколко думи? Заповядайте. Относно тези е, изменения, те засягат бюджета на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Нашата комисия а, изготвя становище. А, искам да благодаря на всички колеги за усилията и за приноса към този заключителен документ. Надявам се с нашето гласуване да е, дадем ясно послание на гражданите е, на Съюза, а именно, че поема отговорно за бюджета за 2017 година. Искам да припомня две неща. Първо, става дума за сигурността на гражданите. Това е първи приоритет е, за нас и ние трябва да докажем и да покажем това чрез приоритетите заложени в бюджета. Второ, Парите на европейските граждани трябва да се изразходват с мярка и в зависимост от приоритетите. Задължително е да има приоритети. Благодаря ви. Благодаря ви. Нека сега да пристъпим към гласуване. Компромис едно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, нещо става с апарата за гласуване, като че ли не работи. Нека пак да опитам. Не, не работи. Сесилия, искаш ли да седнеш на друго място? Ще те помоля бързичко да се преместиш. Благодаря за предложението, Томас. Оценявам го. не можем да гласуваме още веднъж. Колеги, продължаваме нататък. Компромис 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинете, отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се и изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 4, част 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и изменение 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50, 51, втора част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 65. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 66. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към окончателното гласуване. Моля гласувайте. Края на гласуването. Приема се с 43 на 6 гласа и 3 въздържали се. Минаваме към And we start, colleagues, with the oral budgetary amendment. Минаваме към устните изменения. Е, Започваме с изменението на аудио обединената левица. Позицията на докладчика е против. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Um, Следва изменение към бюджета 090203. Е, Либе 5495, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Либе 5472, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5469, моля гласувайте. Извинете. Извинете, колеги. Е, трябва да гласуваме 5-4-9-2. Добре, колеги, сега гласуваме Либе 5492. Моля, косовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5469, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5470, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5450, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Либе 5471, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5494, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Либе 5473, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 5451. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5476. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 5503, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Либе 5477, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5452, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5478, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5479. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5-4-5-3, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 5-4-6-2, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 5480, моля гласовете. 5-4-8-0. Край на гласуването. Отхвърля се. 5474, моля гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 5454, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5454. 5463. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5475. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5464. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5481, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5482, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5486, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5457, моля гласувате. Край на гласуването. Пет, четири, осем, осем. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5489, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5498. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5487. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5465. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5459. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5460. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5-4-6-8, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5-4-5-6, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5484, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5467, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5468. 5455, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5485, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 5491, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5490. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5506. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. 5509, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 5461, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5508, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5500, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5502, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5502. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5504. Моля, гласувайте. Приема се. 5499, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5501, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5510, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. So we're finished and... Приключихме с гласуването. Поздравления за докладчика. Благодаря, колеги, че отделихте е, време. We would break up for 15 minutes. possible? Yes, the mayor is still at the airport. Nice to see you, though. Colleagues, I'm just going to make a quick announcement. Колеги, кратко съобщение за онези от вас, които ще се върнат за 11-та точка и 12-та. 11-та и 12-та точка ще започнат в 16.30. Един час пауза. Ще подновим работа в 16.30 тъй като гласуването приключи доста по-бързо от очакваното. И така повтарям, колеги, 11 и 12 точка ще бъдат разгледани в заседание, което ще започне в 16.30. Няма как да избегнем а, това, тази пауза, тъй като работихме доста бързо. Извинявам се на онези, които трябва да чакат. Благодаря, благодаря ви за вниманието. Колеги, можем да започваме. Много благодаря на тези депутати, обичайните, които се върнаха в 16.30. Благодаря, че се съгласихте промяната в дневния ред. Господин Диас Демера е тук, който е докладчик. Благодаря му за присъствието. 11 точка от дневния ред. Съобщение от страна на Европейската комисия към Европейския парламент и съвета за липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика. Съобщението излезе на 12 април заместник генералния директор на генерална дирекция ХОМ, господин Ониди комисията е тук. Той е тук. И така, искам да ви припомня, че на 13 юли On the th of July. На 13 юли комисията излезе с още едно съобщение, свързано с липсата на реципрочност по визови въпроси. Както знаете, граждани на определени държави членки на Съюза все още имат нужда от виза, за да пътуват до САЩ или Канада, докато канадските и американските граждани нямат нужда от такава, за да пътуват до Шенгенската зона. Имаше съобщение 12 април на комисията, ние го обсъдихме на 20 април в комисията Либе. Имайки предвид решение на координаторите на Либе, което бе взето на 10 май, писах на 7 юни на комисар Аврамополос, като казах, че ние смятаме, че Европейската комисия е задължена да приеме акт по делегация по силата на регламент 539 от 2001, като временно а, отмени а, е, премахването на визови изисквания за граждани на третите страни, които споменах по-рано. Комисията излезе с още едно съобщение след това. Сега ще дам думата на господин Оливие Ониди за представяне по тези въпроси и след това ще дам думата на господин Диас Демера, който е наш докладчик по темата. Господин Ониди, заповядайте. Explanation of this issue. Thank you. Uh, Благодаря, господин председателю, за това, че отделихте време по този важен въпрос след е, този много напрегнат ден. Съвсем а, е, ясно проследихте събитията. Имаше писмо на 7 юни от страна на парламента и комисията реши да не излезе с акт по делегация на този етап имайки предвид някои важни събития, които се случиха и в САЩ, и в Канада. Имайки предвид е, голямото политическо внимание, което се обръща на този въпрос, ние трябва да информираме всички институции. Затова бе взето и решение да се излезе с още едно съобщение след това от април, така че на 13 юли излязахме с такова съобщение. Е, два елемента трябва да отбележа. Те са ясно описани в този текст. На първо място Бруней премахна всички изисквания за, ризи, за, за визи за харватски граждани. Това означава, че Бруней вече не попада в списъка за липса на реципрочност е, по визови въпроси. След това Канада и САЩ. Описахме а, как стоят дискусиите с тези е, важни партньори. Сега за Канада. Там нещата изглеждат най-обещаващо. Комисарят е, Аврамополост проведе задълбочени разговори с министър Мелканъм от Канада на 11 юли. Специален формат бе избран за тези разговори, тъй като и от канадска страна, пък и от наша страна бе преценено, че ще е добре в тези дискусии да участват румънски и български министър, за да бъдат повдигнати всички а, нерешени въпроси. Тази дискусия доведе до едно ясно изявление, в което се резюмира е, духа на срещите и ясното разбиране, е, че Канада трябва да премахне визовите изисквания е, за румънски граждани и ясна пътна карта да се заложи. Това изявление бе последвано незабавно от технически мисии, канадски служители посетиха и България и Румъния. Там проведоха разговори из двете страни, за да се изяснят оставащи въпроси и за да може България и Румъния да получат допълнителна информация и да стане ясно, че няма да има злоупотреба с този безвизов режим. Това ни води до следващата стъпка а, неделя, тъй като темата е много голям приоритет. Председателят Юнкер по време на Г-20 ще се срещне с министър-председателя Трудо и ще повдигне този въпрос. Вие знаете много добре връзката, която Румъния и България правят между този въпрос и две големи споразумения, едното с Канада, не само за стратегическо партньорство, но и други. Също така трябва да се знае следващата среща с Канада на 27 октомври, когато е срещата на върха Европейски съюз Канада. Надяваме се дискусиите да протекат така, щото Канада да може да потвърди, че ще има реципрочност и отмяна на визовите изисквания за румънци и българи. Следващата стъпка, която очакваме, ще бъде в началото на есента. Тогава трябва да има отново обмен с нашите канадски колеги за резултатите от оценката, която са направили по време на техническите си мисии в Румъния и България. Сега за САЩ положението е много различно. При САЩ нещата винаги са различни. Знаете много добре какъв е контекста сега в САЩ и нещо, което бе повдигано постоянно от е, американските ни колеги на ниво администрация, е фактът, че все повече в Конгреса се поставя под въпрос е, целият режим за отмяна на визите и поради тази причина администрацията иска да стъпва много внимателно с тази преписка, за да не задейства нещо, което няма да ни харесва, т.е. компромис с цялата система. От щатска страна също се провеждат срещи редовно Настоящата администрация иска да постигне максимален напредък, поне толкова колкото е възможно да се очаква в края на мандата на една администрация. Мога да ви кажа като пример е, че следващото задание на по-високо ниво по тази тема с старши служители е планирано за 8 септември, <clears throat> т.е. много скоро. Надяваме се да можем да постигнем резултати. Доста дълго чакаме напредък. И ще предприемем всички мерки, за да ви информираме в този формат, но и в двустранен план от тези от вас, които се интересуват, за да знаете какво се случва. Um, Благодаря. Давам думата на господин Диас Демера. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y gracias. Много благодаря, председателю. Благодаря на господин Ониди за изказването. В момента е провеждаме един и същ дебат. Последен път го проведахме на 21 април. Внимателно ви изслушах. Внимателно чух и казаното от председателя на комисията. Напълно съм съгласен, че това са ясните резултати, които имаме и какви са проблемите. На 20 април единодушно всички политически групи в, парламента, пак казвам единодушно, се изказаха за 539 от 2001. по отношение на 1289. Отново искам да повторя следното. Така няма да повтарям съдържанието на доклада. Доклада е пред мен и докладът, който внимателно съм изчел. Комисията трябва да разгледа внимателно различните форми, но тълкованието ми, когато споменавате Бруней, ни казва много когато говорим за Канада и когато говорим за САЩ. Що се отнася до преговорите с САЩ и приложението там? Комисията спомена прикритите заплахи, що се отнася до позицията на САЩ. Има някои потайни елементи, трудно е да се разберат. Те казват едно, те много внимават какво казват, разбира се, защото 23 плюс 5, премахването на визовия режим за 23 плюс 5 за тях е напълно неприемливо. И така, Конгресът отново, може би, трябва да се включи в дебата. Много въпроси повдигна и господин Мораес, председател на нашата комисия. 1.4F говори за тези 24 месеца след пускане на уведомлението, ако съответната държава не реши проблемите с визите. Ако това не стане, ние можем да приемем акт по делегация. Има също и 12-месечно временно прекратяване на санкциите за гражданите на съответната държава членка за Канада, за Бруней, за останалата част от света. е необходимо това задължение да бъде изпълнено. И не можем а, да имаме някакви странични, уронващи смисъла на този член мерки. Има альтернативи в 539 след акта по делегация. Но до момента не е имало акт по делегация, така че този краен срок изтече на 12 април. И тогава бе моментът, в който комисията трябваше да излезе с делегиран акт. Какво имаме обаче? Имахме едно ясно съобщение. Първо, след това излезе второ такова. Трябва ясно да кажем какво мислим. Между другото, в миналото сме го правили. Но комисията не много умело казва, т.е. трябва да каже на парламента, дали ще го обсъждаме в пленарната зала или не. Така или иначе, ние сме го казали и в пленарната зала и извън нея. Парламентът излезе с становище. Сега за съвета нищо няма да кажа, но парламента със сигурност каза доста неща по въпроса. И така. Господин Морас, председател на нашата комисия, изпрати едно писмо на 7 юни. И след това още нещо искам да кажа. Последния параграф Нашия председател в своето писмо споменава член 265 от функционирането, от договора за функционирането на Европейския съюз и комисаря Аврамополос казва от името на комисията Либе, господин комисар, искам да ви припомня, казва нашия председател, че имайки предвид този член 265, можем да се обърнем към съда, за да можем да накараме Европейската комисия да се задейства най-накрая. Мисля, че тук е важният момент. Не знам дали след следващото съобщение ще ни направите трето, четвърто, пето или въобще как ще подходите от тук насетне. Едно обаче е ясно. Европейската комисия не спазва записаното в регламент 539 от 2001 година и това е ясно. Честно казано, ще кажа това, което съм имал и други поводи да кажа. Аз много харесвам САЩ. Не искам да се налага да им се налагат визи на американците, но пък САЩ трябва да гарантират премахването на визи за Полша, Румъния, България, Кипър и Харватия. Защото няма смисъл. За някои държави им харесва, други не. Няма обективни критерии, които те да цитират. След това, в съобщението между редовете четем, че се говори за сигурност и въпроси за сигурност. На какви въпроси за сигурност? Полша какво не е сигурна ли? По-малко сигурна от Франция ли е? Или пък е по-сигурна? Или Харватия не е толкова сигурна ли? Като или Италия, или по-малко от Италия, или повече? Извинявайте, това е безмислено. Единственото нещо, което би било смислено е да има реципрочност, каквато очакваме. Трябва да има премахване на визите, когато искаме трансатлантическо сътрудничество в пълна реципрочност. Аз мога дума по дума да раздробя съобщението на комисията, но няма да се занимавам с това. Искам обаче да задам въпрос на господин Ониди. Във вашето съобщение се говори за това, че на 18 юли се очаква среща между Кери и съвета по външни въпроси на Европейския съюз. И съвета на министрите на външните работи, извинете. Какво се случи? Кажете ни на 18 юли. Случи ли се нещо? Иначе ще кажа това, което така ли че ще кажа. Поздравяваме се, ръкуваме се, за Бруней, потупваме се по гърба, за Канада, но има провал, пълен дипломатически провал, що се отнася до САЩ. Благодаря. Благодаря, господин Диас Демера. Госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Бих могла да си улесня задачата и да се съглася с това, което каза колегата Диас Демера, но той, както обичайно за него, много дипломатично изрази своята критика към това, което виждаме. Аз ще бъда съвсем директна и много по-малко дипломатична. Аз намирам това, което ни се предлага за жалък театрален спектакъл имаме ясно споразумение с Канада и с Съединените щати, че към някакъв момент а, е, трябва да а, има освобождаване от визов режим. А, и как, какво се казва след това? Ние не искаме да ги ядосваме, защото те са много важни. Ние сме се споразумели с двете държави за някаква процедура с делегиран акт и вместо да спазваме процедурата, получаваме доклад. И ако в този доклад поне пишеше, че до еди си коя дата ще постигнем освобождаване от визов режим за всички граждани на Съюза, ще кажем, добре, нещата не станаха по на оптималния начин, но такова нещо не се казва. Предполагам, че ще последва и трети и четвърти доклад може освобождаването от виза да се премахне и за друга държава. Топката не е в нашето полета. Тя е в полето на Съединените щати и Канада, които са поели някакво задължение и сега не са готови да го изпълня има граждане на Европейския съюз, заради това, че са от една или друга държава, трябва да кандидатстват а, за визи. Все още Доколкото аз знам, има увеличаващ се брой граждани, не само от тези, но и от други държави, които също трябва да кандидатстват за виза, защото в някакъв момент по различни причини са били в Сирия. Познавам лично такива хора, които заради това трябва да кандидатстват за виза тези две държави а, могат а, да кажат да, трябва да кандидатстват за виза, но няма никакви критерии, по които да се определя дали ще получат виза или не. Виза може да бъде отказана във всеки момент. Аз очаквам нещо да се случи. Трябва да се засили натиска върху Канада и най-вече върху Съединените щати и да им се каже, че а ако ние не можем да разчитаме на това, което сме се договорили да бъде спазено, защо трябва да сключваме допълнителни споразумения, да се оговаряме за някакви други неща? Очаквам от Европейския съюз едно малко по-твърдо поведение, а не само да лавират и да ни утешават с някакви половинчати решения. Благодаря, Бригит. Мисля, че е много полезно това, че се изказа по въпроса, тъй като бих желал след това обсъждане да разискваме темата и с координаторите. Значи това, което ти каза, ще стигне до координаторите и аз още веднъж много ти благодаря. Ако няма други членове на комисията, които желаят да се изкажат сега, може би словашкото председателство. Не, всъщност, господин Демер, не бихте ли искали да изслушате първо председателството и след това да вземете думата? Мислите ли, че ще бъде по-добре? Това само в случай, че от тяхното изказване, от изказването на господин Симанек, се породете някои други въпроси. Господин Симанек, дълъг ще бъде вашият работен ден, но така изглежда едно председателство. Бях ви предупредил. Благодаря, господин председател за втори път ще се изкажа пред вашата комисия днес. По темата мога да заявя твърде малко обаче. Последното известие от комисията е твърде скорошно и мога да ви кажа, че съветът е категорично решен да постигне пълна взаимност за европейските граждани. Това ще рече да се преодолее ситуацията, при която, както в момента, за някои граждани на някои държави членки се изискват визи, когато пътуват до определени трети страни. Ако комисията предложи акта по делегация, за който говорим, мога да уверя вашата комисия, че темата ще бъде разисквана от съвета като първостепенен приоритет. Благодаря. И сега вече давам думата на докладчика господин Диас Демера. Съвсем накратко, господин председател. Както винаги, много сте прав. Първо трябва да се чуе съветът, наистина. И след като чух съвета, много внимателно си водих бележки. Владимир ни казва, че съветът стои на позиции за пълна взаимност, тотална реципрочност. Нека това бъде отбелязано точно по този начин. Изцяло, категорично позиция за взаимност. Бих желал това точно така да влезе в протокол. Да. Да, значи, всъщност изказването на съвета, макар и кратко, бе по-полезно, отколкото първоначално смятахте. Да, разбира се, заповядайте. Можете да дадете отговор. Благодаря, господин председател. Искам да предложа позиция и от наша страна. Ние споделяме вашето притеснение. Ние също сме категорично за пълна взаимност. Но въпросът тук не се свежда до това дали само имаме желание – да предложим акт по делегация. Необходимо е да се направи най-подходящият избор за, с цел постигане на задачата, която сме си поставили. Наистина се надявам, че на основата на доклада бихме могли да обсъждаме и допълнително с вас по-подробно и да ви разясним причините, поради които на този етап поради различни събития, факти и с оглед на постигнатия напредък, нашия път, този, който сме избрали, е най-правилният за постигане на целта. И пак, известието не е альтернатива и заместител на акта по делегация. То просто е един сигнал, че ние правим максималното, на което сме способни в момента, за да стигнем до желания резултат. Благодаря. Благодаря ви много, господин Ониди. Благодаря за вашето участие и за отговорите, които дадохте. Ще обобщя. Най-напред господин Диас Демера като докладчик изложи много подробно позицията на комисията Либе, както и нейните очаквания. Не бих повторил всичко, което той каза, но съм напълно съгласен с неговата визия. Госпожа Зипел също призова комисията да заеме категорична решителна позиция. Бих изразил съгласие и с това. Не бих предогаждал какво ще кажат по въпроса координаторите. Предстои да се проведе заседание на координаторите, но от всички цветове на политическия спектър ще постъпи категорично становище, тъй като въпросът е при сърце на всички политически групи. Аз поставих въпроса пред Държавния департамент, когато бях в САЩ. Разговорът да е тежък, но все пак аз поставих въпроса. Значи ще поговорим по темата с координаторите. Ще преценим какво е необходимо да направим. Какво можем да направим още, за да се радва позицията ни на по-голям успех. Ако е необходимо, може да се напише писмо до председателя на парламента, но както казвам, няма да предугаждам какво ще решат координаторите, защото може да се наложи да предприемаме различни по характера си мерки. Във всички случаи комисията ни е съгласна с анализа на господин Диаз Демера, така както го допълни господин Зипел. Е, благодаря на представителя на комисията за това, че дойде тук днес, за да ни запознае с нейното виждане. И така, благодаря, колеги. Сега преминаваме към точка 12 от дневния ред. На 7 юли гласувахме в комисията един доклад за запознаване на състоянието, до което сме стигнали в тристранните срещи във връзка с визовите изисквания за граждани на трети страни, упражняването на контрол на външните граници и гражданите на трети страни, освободени от визово изискване. Господин Диас Демер отново е докладчик и по тази тема. Ще му дам думата за изказване, с което да ни запознае с състоянието, до което са стигнали преговорите, след което ще имат думата у нези членове на нашата комисия, които желаят да се изкажат. Заповядайте, господин Диас Демера. De nuevo, muchas gracias, señor presidente. Още веднъж много благодаря, господин председател. Que eh, volver a hablar desde la frustración за съжаление, отново трябва да кажа, че изпитвам объркване. Говорим за нещо изключително спешно. Бихме желали да постигнем напредък бързо, но този въпрос е свързан с някои съпътстващи въпроси от огромно значение. Сферата на външната политика на Европейския съюз темата за Грузия, за Украина, за Косово и споразумението с Турция са тези допълнителни въпроси. Извинявам се на преводачите, когато говоря за споразумението с Турция, ще кажа следното. Казваме на турците, внимавайте. Ако не се държите добре, ще ви оставим в чакалнята. Ораторът се извинява за изразите, които използва. Те, че говорим за нещо наистина много спешно. Нека да се опитам сега да обобща позициите. А Кристин Дебейдак, y a Bodil Valero, que han tenido muy en cuenta. Искам да благодаря на колегите Вердеро, Кристин Вержия, които бяха съвсем наясно с позицията на парламента и много достойно я отстояваха. El informe en Libe y recibía autorización de todos ustedes para iniciar el proceso ние имаме мандат от всички вас за провеждане на преговорите и сме изпълнени с големи надежди. Тъй като комисията застава с мнозинството си зад нас. Но изпитвам притеснение. И то пак заради съвета, защото съветът не се оказа на висотата на задачата – Те подчертават колко е важна темата, но нищо не правят. Значи, е, проведохме редица технически срещи, които е, бяха предназначени да ни помогнат да стигнем до предварително междуинституционно споразумение преди лятото. За съжаление, това не се получи. Постигнахме обаче споразумение по четири елемента. Обществена безопасност, наблюдение, уведомление с обикновено мнозинство за държавите членки. Vamos a expresar a través de amenaza a la seguridad pública acompañado de informes producidos por las autoridades competentes. По отношение на обществената безопасност, необходимо е да се изготвят доклади от компетентните органи. По отношение на наблюдението, цитираме член първи от регламента и условията, при които се провеждат диалозите за облегчаване на визови режим. Има определен срок за извършване на този преглед. Имаме проект на споразумение за условията, при които комисията може да образува производство и условията, при които тя може да прояви свободата си на преценка. Значи при определени предпоставки комисията може да задейства механизма, като след това уведоми съвета и парламент. И най-сетне аспектът права на човека. Ние всички защитаваме правата на човека. Припомняме на комисията, че е необходимо да се следи състоянието с правата на човека в съответната трета страна и е, да преценява винаги какво отражение може да има върху жителите на третите, съответната трета страна премахването на визовото изискване за тях. Няма да навлизам в подробности. Както казах, по тези въпроси постигнахме съгласие, но по редица други въпроси изпаднахме в задънена улица и отново ще се обърна към съвета, този път с критичен тон. В задънена улица сме за евентуалното привеждане в действие на механизма за суспендиране на облегченията чрез акт по делегация и с обикновено мнозинство от държавите членки. Вижте, като че ли има твърда решеност да се използва акт по делегация. Няма да водим преговори по този въпрос. За парламента е базисен принцип това, че актове, чрез които се извършва съществени изменения в регламент, трябва да бъдат по характера си актове по делегация. Това проистича от Лисабонския договор – както и от решение на Съда на Европейския съюз от, 15 юли 2015 година. Вие знаете какви са доводите. Ние имаме три възможности, без да се отклоняваме от целите си, трябва да се стремим към постигане на решение. За съжаление обаче, Не успяхме да стигнем до междуинституционно споразумение. Искам и се да вярвам, че това се дължи само на факта, че междувременно беше лятната вакансия. Ще продължим да полагаме усилие, ще искаме ясни отговори на въпросите, които съм задал и за които вече всички знаете. Какво ще постигне съветът с едностранното задействане на този механизъм? В какви хипотези предвижда да се използва той? Защо съветът предлага акт за изпълнение, а не акт по делегация? Кога възнамерява да предвиди влизането в сила на акта? И как ще се докладва от страна на комисията за изпълнението на този акт? Това са въпроси, които съм задал. Задавам ги отново. Не съм получил до сега отговор. Моля да ми отговорите. Това са централни елементи на доклада. Ако не получим отговори на тези въпроси, ние самите няма да можем да формираме позиция. Още по-малко бихме могли да стигнем до съгласие помежду си. Всъщност аз бих е, останал без разрешение, без представител на власт да договарям за споразумение, ако не получим отговор на тези въпроси. Надявам се от душа и сърце, че съветът ще си свърши работата. Благодаря, господин Диас Демера. Има ли други желаящи да вземат думата? Явно не. Благодаря за това изчерпателно изложение. Господин Палман от комисията желая ли да каже нещо? Господин Симанек? Искате ли да коментирате изложението? Не сте длъжен, ако не искате. Но пък ако искате нещо да кажете накратко. Um, I will um, probably limit myself to uh, a few remarks. Uh, да, благодаря ви, господин председател. Е, ще се огранича до две бележки. Може би ще се изненадате, но тук мога да изразя в няколко отношения съгласие с почитаемия господин докладчик. Първо, Очевидно, през първата половина на юли проведохме срещи, е, от които ние си правим изводи като председателство, че сме постигнали съгласие по някои елементи на проекта. Също така, съгласен съм с докладчика, че остават за решаване важни въпроси. По тези важни въпроси Позициите на парламента и на съвета са доста раздалечени една от друга. Що се отнася до това какво възнамерява председателството, ние сме дали информация на Корепер на 20 юли. Информирали сме постоянните представители за резултатите от тристранните срещи и уверявам всички ви, че продължаваме да работим. Особено в двустранен порядък. Като се опитваме да научкаме най-правилния път за в бъдеще. Неотложният характер на работата – добре се схваща от председателството и искам да уверя комисията на парламента, че непременно ще имаме тази спешност предвид. Що се отнася до следващите стъпки, които планираме да предприемем по това досие, възнамеряваме да предложим на докладчика проект на текст, който ще съдържа предварителното споразумение, вече постигнато по отделни въпроси. И също така ще се постараем всички отговори на въпроси от компетентността на комисията да стигнат до докладчика в скоро време. Накрая бих искал да изразя надеждата си, че ще успеем да преодолеем сегашния застой и това ще ни позволи да напреднем в работата не само по това досие, но и по досието за либерализацията на визовия режим, защото всъщност всички тези досиета са свързани. Благодаря. Господин Диас Демера не желае да вземе думата отново или желае? Съвсем накратко, ако обичате. Bueno, solamente por... Единствено от учтивост го правя. Това, което ще кажа, не се отразява върху тежестта на моите аргументи. Радвам се на това, което каза съвета. Може ли думите ви да съответстват и на делата ви? Нуждаем се от срок. Нуждаем се от срок, тъй като вече два месеца чакаме да чуем какъв ще бъде този срок. Нуждаем се максимално бързо от срок, в който ще чуем отговорите на нашите въпроси. Утре, в други ден, максимално бързо. Господин Диас Демера, това влезе в протокола. Благодаря за вашето подробно изложение. Това въпросът да бъде решен с акт по делегация е от основно значение за нас. Ще се опитаме максимално бързо да получим обратна информация. Тъй, че ще поддържаме огъня. Благодаря на всички колеги. Благодаря за съдействието на онези, които се върнаха в залата в 4.30 за работата по тези две важни точки. Благодаря и на колегите от администрацията. Точка разни. Няма такива. Следващото ни заседание е в 3 часа на 5 септември и на 8 и в 8, на 8 септември. В 2 часа на 8 септември в 2 часа, а не както обичайно се събираме в 3. Благодаря, колеги, за участието ви в днешното заседание. Закривам го.